A warm welcome, uh, dear colleagues. Добре дошли, скъпи колеги и скъпи членове на националните парламенти. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин Цветанов, госпожо Шахин и господин специален докладчик на ОНЕ, господин Гонзелес Моралес. Добре дошли, добре дошли на представителите на българското председателство. Най-сърдечно искам да пожелая добре дошли на всички наши гости и оратори. Добре дошли в Европейския парламент и в Комисията по граждански свободи. Ние се занимаваме в нашата комисия с доста чувствителни теми и днешната е една от тях – между парламентарното заседание на комисиите за миграцията, законовите пътища и интеграцията е един, една възможност да обменим плодотворно мнение. Благодаря, че сте тук. Много се радвам, че тук сред нас присъстват 39 депутата от национални парламенти и парламентарни камери от 16 различни страни членки и от една страна от Европейското економическо пространство Норвегия, което означава, че темата буди много интерес. Добре дошли са и нашите гости от Гамбия и Турция. Обмяната на мнение между национални парламенти и Европейския парламент за законовите пътища за миграция и интеграция са изключително навремени, но и чувствителни. Те е, обобщават политически дискусии и обществени дискусии в много страни членки. В европейските институции работим много по тези теми, но нашата работа не би имала никакъв смисъл, ако не разбираме в дълбочина проблемите и не ги обсъждаме с страните членки. Днешното междупарламентарно заседание дава уникална възможност за депутатите на национално и европейско ниво да обменят мнения с представители на европейските институции, органи, агенции, местното правителство и научната общност. Ние ще разгледаме заедно европейската реакция на предизвикателствата пред миграцията, така както бяха оформени в е, Европейската аген... програма за миграция от 2015 на Европейската комисия. Добре е дошъл тук и комисар Аврамало... Аврамополос. Четири са стълбовете, на които се базира управлението на процеса на миграция. Комисията дава предложения за справяне с нелегалната миграция, подсилване на управлението на границите, засилване на политиката за политическа закрила и нова политика за закон на миграция. Ние искаме да обсъдим днес какво на практика сме постигнали. От своя страна Европейския парламент е, също зае изчерпателна позиция в своята резолюция от 12 април 2016 за положението в Средиземноморието и нуждата от холистична европейска политика за миграция. Не бива да забравяме и дългосрочните измерения на проблема с миграцията, особено като се има предвид застаряващата демографска картина и е, конкуренцията в економиката. С песните мерки не бива да пречат и на е, необходимостта да се създадат законови пътища за миграция, да се е, разрави системата за трудова миграция и да се улесни интеграцията, за да може да се управлява устойчиво е, мобилността на хората. Нашата резолюция е компас за Европейския парламент в настоящите преговори за общата систем, европейска система за политическа закрила и особено в е, предложението за преразглеждане на програмата за синя карта. Ние подкрепихме тази идея и в е, нашата парламентарна комисия. Това е и проблем, е, където се създават сериозни проблеми за страните членки. Тук символично, бих казал, се показва колко е трудно да постигнем напредък по темата законни пътища за миграция. И въпрос е, постигнали ли сме резултати от Европейската програма за миграция по отношение на тези законови пътища и по-добра интеграция? Какво се случва с законовите пътища? Има ли нова политика за това? Новата политика за законова миграция докъде е стигнала? Европейския съюз подкрепя ли повече сега мерките за интегриране в страните членки? Нека да видим дали ще получим отговори на тези въпроси. За мен е удоволствие да открия нашето заседание заедно с господин Цветанов, моят колега от Българският парламент. Той е председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. За мен е огромно удоволствие да го поканя сега да се обърне към аудиторията за 5 минути. Заповядайте, господин Цветанов. Уважаеми господин еврокомисар Авронополос, уважаеми господин Мораес, председател на комисията Либе, уважаеми участници в днешната конференция, искам да отчетем изключително големите усилия, които се полагат както от Европейския парламент, така също от националните парламенти, от Европейската комисия, за да може действително да се нормализират нещата, свързани с миграцията и с всичко това, което сполетя Европа, както 2011, арабската пролет, така също и ситуацията в Близки изток, по-специално Сирия, където 2015 година имахме един изключително силен миграционен поток към Европа. Нека да споделя пред вас, че изключително важно е, че две години по-късно, след приемането на документа който е свързан с миграционната политика от 13 май 2015 година, даде възможност действително вече да се говори за реални политики и за стъпки, които трябва да бъдат прияти както на европейско ниво, така също и на съответните национални парламенти. Искам изцяло да подкрепя господин Мораес за казаното и да споделя пред вас, че най-важно е в момента да намерим легалните възможности за легални канали които да могат действително да решават проблемите, но същевременно и да ограничим това, което се случи през 2015 година. Защото знаем, че Гърция, България и тези държави, които бяха подложени на миграционен натиск, но Гърция и България като външни граници на Европейския съюз, бяха подложени изключително много на този засилващ се интензитет на миграционен поток през 2015 година. Тук искам да споделя, че в последните години се полагат максимални усилия, за да може действително диалога с Турция да бъде работещ и да може Турция да допринася за ограничаване на този миграционен поток, който идва към Европа. Тук искам да споделя пред вас, че България и Гърция полагат максимални усилия, за да могат да гарантират външната граница на Европейския съюз и разбира се с последващите стъпки за законодателни промени, които са свързани с възможността да имаме легални канали, дава възможност за една прогнозируемост и за една стабилност на Европейския съюз. Същевременно аз изцяло подкрепям това, което беше казано от господин Мораес за законодателствата, свързани с промени в синята карта, защото те дават възможност за трудовата миграция да можем да се възползваме от високо квалифицирани кадри, които да бъдат реалната добавена стойност на Европейския съюз, същевременно да можем да противодействаме на популизма и на тези течения, които действително се стремят да дестабилизират Европейския съюз на база този засилващ се миграционен поток през последните години. Аз искам да благодаря на господин Авранополос като еврокомисар, който е пряко ангажиран с всичко свързано с миграционните политики. И тук искам да кажа, че той играе изключително важна роля, защото националните парламенти имат възможност, когато има такава необходимост, той лично да присъства и да може действително да участва активно в този процес, защото ние трябва днес повече от всякога да бъдем единни срещу тези политики, които могат да допринесат да можем да изградим този стандарт за легални канали, които ще дадат сигурност и спокойствие на Европейския съюз. Но тук, разбира се, трябва да засилим основно акцента си върху това да имаме ретмисионни договори с трети държави, защото това ще допринесе и като мярка, като превентивен елемент за ограничаването на този миграционен поток, който знаем, че в немалката си част се организира от организираната престъпност, която има интерес от прекарването и генерирането на сериозен финансов ресурс. Поздравления за това, което господин Мораес правите в комисията Либе и мога да кажа като част от българското председателство. и имаме също така и парламентарно измерение. Надявам се, че в предстоящото събитие, което е свързано с Европейското председателство на България, заедно с господин Мораес и с колегите от националните парламенти, в София ще можем да говорим по теми свързани с други аспекти от темата сигурност, но аз съм убеден, че заедно с представителите от националните парламенти можем да бъдем много по-силни, отколкото всеки един по-отделно. Благодаря на господин Мораев, че винаги се стреми да прави тази е, среда на работа, която да постига консенсуса, който може да ни обединява и да чертаеме дългосрочната стабилност на Европейския съюз и издигане авторитета на европейските институции, защото това ще бъде един от важните елементи в предстоящата европейска кампания 2019 година, за да преодолеем всички тези негативи, които някои се стремят да дестабилизират Европейския съюз. Аз ще спра до тук и пожелавам успех на конференцията и ви уверявам, че българският парламент ще участва активно както в парламентарното измерение на Европейското председателство, но така също и с промяна на законодателството, свързано и с синята карта, и с всички политики, и най-важното е интеграцията, която трябва да бъде засилена за всички тези е, чужденци, които вече се намират от трети държави на територията на Европейския съюз. Благодаря и успех! Much, Благодаря, господин Цветанов. Нека да кажа, че нашите дискусии е, се състоят точно преди е, срещата на върха по правосъдие и вътрешен ред, която ще се състои в България в рамките на българското председателство в София. Така че започваме с нашата среща за е, законовите пътища за миграция и интеграция. Отново, за мен е огромна чест да посрещна с добре дошли нашите гости комисара Врамополос, който ще започне е, нашето заседание. Той трябва да ни напусне в 9.45 е, за заседанието на колегиума на комисарите днес. Господин Бернер е наш гост, заместник министр на вътрешните работи, който представлява българското председателство, Филипе Гонзалес Моралес, специалния докладчик на ООН за човешките права на мигрантите и Фатма Сахин, кмет на Газиантеп, е, които ще ни въведат в темата. И преди да им дам думата, нека да ви кажа няколко думи за това как ще организираме дебата днес и как ще имате възможност да се изкажете. Ще давам думата на двама члена от националните парламенти и един евродепутат, докато не се изчерпи е, листа на заявилите желания да се изкажат. Членовете на националните парламенти, парламенти е, ги умоляваме да попълнят формуляра, ето този формуляр за изказване. Ако не сте го направили, просто попълнете го и подайте на разпоредителите. Ще направим после списък за изказвания на базата на вашите заявления и се надявам, че всички, които искат, ще имат възможност да вземат думата. И така, толкова по организацията. Сега с е, удоволствие давам думата на комисара Врамополус, е, за да започне с е, важните дискусии. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, Клод. Добър ден на всички. Скъпи колеги, уважаеми господа министри, е, уважаеми е, господин Цветанов, е, госпожо Кмет, много се радвам да споделя някои мисли с вас на тази важна среща. Благодаря за поканата за участието на тази междупарламентарна среща за законовите пътища за миграция и интеграция. В момента се намираме в криза на мигра... за мигранството и бежанците. И никак не е лесно да се говори в такъв момент за законна миграция и интеграция. Но не можем да си позволим да подценяваме тези теми. Те може да не изглеждат от първа необходимост и спешност в момента, но ще станат такива, ако сега не им обърнем внимание, ако не реагираме незабавно. Именно по тази причина настоящата среща и присъствието ви на всички вас от цяла Европа е не само навременно. То показва, че ние сме взели е, инициативата в свои ръце, имаме и политическата е, инициатива и подкрепа да говорим за закона на миграция и интеграция. Да се инвестира в тези две понятия не означава да правим благотворителна дейност, означава да търсим сближаване в обществото, да търсим стабилност и е, економически резултати. Трябва да бъдем и по-активни и по-интелигентни за засилване на политиките на интеграция в Европа и предоставяне на законни пътища за миграция. Крайно време е да се предвижим от режима на управление на кризите към едно дългосрочно управление на потока на миграция. Да предоставим законни пътища които подкрепят интеграцията на мигрантите в нашето общество. Това са краягълните планов... камъни на един такъв дългосрочен устойчив подход. Също така е много важно да направим а, разграничение между различните законови пътища, което е добре да направим днес, защото хората могат да дойдат законно в Европа по ред причини. И тогава се поставя въпроса как се управляват тези различни законови пътища. Настоящата криза с бежанците ни показа, че не можем да продължаваме да оставаме хората да си рискуват живота, да тръгват по тези опасни пътувания през море, като реално единството, от което те се нуждаят е закрила. Презаселването е един от начините за предоставяне на законно пътища за мигрантите от 2015. Помни много добре какво беше положението в тогава. Европа бе изненадана. Ние не си представяхме дори как ще можем да се справим с положението и на европейско ниво и отделните страни членки. От тогава е, започнаха две успешни схеми за презаселване. Те помогнаха на почти 26 000 бъженци да намерят подслон в страните членки. С тези програми когато те приключиха, започнахме с нова програма за презаселване от е, септември 2014 за 50 000 особено уязвими лица, които да бъдат приети в страните членки до октомври 2019 година. 14 000 до сега са заявките от е, десетки страни членки. 500 милиона евро са предоставени за тази цел, 10 хиляди за всеки празаселен мигрант от европейския бюджет. Ние предлагаме също така и постоянна рамка за презаселване. Това се случи в 2016 година в подкрепа на дългосрочните усилия на ЕСА за създаване на единна процедура и общи критерии. Това е основен елемент от реформата на общата система за политическа закрила в е, Европа. Ще се, тя създава и хармонизирани права за улесяване на социално-економическата интеграция на бежанците без е, подобно, е, без съгласие по регламента от Дъблин, без солидарност, не може да имаме устойчива миграционна политика в дългосрочен план. Ще работя усилено с българското председателство и с евродепутатите, за да постигнем съгласие до юни. Искам да отдам дължимото на българското правителство, че пое този ангажимент да придвижи досието. В същото време, при положение, че сме наясно, че 60 милиона са е, разселените в света, знаем, че има и милиони други, които се придвижват по други причини. Просто живеем в е, времето на човешката мобилност. Мисля, че това ще е названието на нашия век в бъдеще ние трябва да управляваме по-добре тази мобилност. Европа ще има нужда от мигранти и в бъдеще. Ние застаряваме като континент. И докато продължаваме с инвестициите в нашите трудови е, ресурси, сме наясно, че трябва и да привличаме таланти отвън за да засилим и е, конкурентоспособността на Европейския съюз. Затова през 2016 комисията предложи да се засили системата на синята карта. В Европейския съюз се по-нараства недостига на а, трудова сила и съответни умения. Затова трябва да повишим привлекателността на Европа за високо квалифицирани работници, идващи от чужбина. В момента разрешителните за европейска синя карта и националните разрешителни за работещи, броят на тези разрешителни е по-малък от подобни разрешителни, които се дават в Штатите, Канада или Австралия, например. Преразглеждането на системата цели да премахне недостатъците и да я направи по-привлекателна и да оформи, да формулира правата, свързани с синята карта. Не искаме да казваме на държавите членки колко високо квалифицирани мигранти могат да приемат. Ние не можем да го направим. Нито пък искаме да казваме на работодателите или на мигрантите е, колко е, работници са им необходими. Но искаме да има една обща система, която да е по-привлекателна, по-гъвкава и по-мобилна. Оценява много високо подкрепата на Европейския парламент, особено на моя добър приятел Клод по това досие. Надявам се, че ще постигнем амбициозни компромиси преди юни. Разчитам и на българското председателство да ни помогне да постигнем напредък. Законната миграция не означава само да привличаме високо квалифицирани работещи. Затова и започнахме с една проверка за законодателството за закон на миграция в Европейския съюз. Ние се обръщаме към вас с консултация по този въпрос. Ще приключим работата по-късно тази година. Започнахме консултации с заинтересованите страни и от тях има много голям интерес. Вече сме получили и обратна информация. Законовата миграция е много важна в нашите взаимоотношения за управлението на миграционните потоци с трети страни. За това работим и по конкретни пилотни проекти за трудова миграция с избрани трети страни. И накрая един е, много важен и до някъде подценяван въпрос, който ще дискутира днес, е интеграцията. Социалната и економическа интеграция на всички лица, които имат право да останат в Европа. Тя е от ключово значение за бъдещата кохезия в нашето общество. Политиките за, полит... за обежище ще успеят само ако има успешна интеграция на мигрантите. Но за тази цел е необходим всеобхватен подход от страна на обществото. Затова се обръщаме и към частният сектор, социалните и економически партньори, за да търсим инициативи, примерно инициативата за работодатели заедно за миграция или партньорство за миграция. Скъпи колеги, и дами и господа, в момента пред нас се отварят едни възможности – защото вече не сме там, откъдето започнахме преди две години. Положението е по-стабилно, в контрол е, но не трябва да е, намаляваме бдителността си. Трябва да се обърнем с поглед към бъдещето, да бъдем интелигентни и амбициозни за изграждането на една миграционна политика, която да е достатъчно устойчива. Усилията за законна миграция и за интеграция са основен елемент от по-голямата картина. Благодаря ви отново за възможността да споделя моите виждания. Пожелавам ви една добра и плодотворна дискусия и разчитам на вашата подкрепа за бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Е, знам, че сега трябва да ни напуснете но е, съм сигурен, че ще следите мненията на нашите и националните депутати по темата. Благодаря много за уводните ви думи. Сега давам думата, скъпи колеги, на господин Бернер, заместник председател на вътрешните, е, заместник министър на вътрешните работи. Българското председателство ще работи в следващите 6 месеца, където ще има много предизвикателства. Не искам така да увеличавам натиска над вас, но действително има много, много деликатни моменти, по които ще се наложи да работите. Благодаря много и на, за положителните думи на господин Цветанов. Очаквам сега да чуя вашето изказване. Благодаря. Уважаеми господин Муареш, уважаеми господин Цветанов, уважаеми комисар Аврамополос, уважаеми членове на парламента. Благодаря за поканата да участвам в днешната междупарламентарна среща на Комисията по граждански свободи – правосъдие и вътрешни работи на Европейският парламент и националните парламенти. За мен е удоволствие и чест да представям българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В последните години въпросите на миграцията и необходимостта от ефективно управление на отделните нейни аспекти и миграционния процес като цяло заемат централно място в е, европейският е, дневен ред. Ситуацията в последните години ясно показа, че всеобхватно управление на миграцията изисква решителни действия на ниво Европейския съюз в области като легалната миграция, нелегалната миграция, борба с каналджийството, убежище, политики за връщане, сътрудничество с трети страни и международните организации. Българското председателство е решено да продължи и да консолидира усилията в е, изброените области. Ние напълно споделяме необходимостта от прилагане на всеобхватен подход – към управлението на миграцията, който държи сметка както за вътрешните, така и за външните измерения на една цялостна и добре балансирана всеобхватна миграционна политика. В този контекст ще продължи, ще продължи нашата работа, като фокусът постепенно ще се измества от необходимостта за овладяване на миграционната криза към всеобхватен и дългосрочен подход за превръщане на нерегулярните миграционни процеси, нерегулярните миграционни потоци в предвидими и управляеми пътища към Европейският съюз. Европейският съюз трябва да бъде недвусмислен в посланията си към външния свят, като не допуска нелегално пребиваващи граждани на трети страни на територията си и като продължи да насърчава развитието на легалните пътища по начин, по който е, те са заложени в миграционните политики на Европейския съюз. По време на българското председателство ще работим за продължаване на общите усилия за осигуряване на дългосрочни, трайни и всеобхватни решения в полза на всички страни. Предоставянето на общ и всеобхватен отговор на предизвикателствата пред държавите членки на Европейския съюз свързани с, с застаряващо население и дефицит на работна ръка в определени сектори от економиките на страните, може да стане единствено чрез добре управлявани законни миграционни процеси, като съпътстващи инструменти за националните усилия за повишаване на квалификацията с оглед на подобряване на структурните проблеми на пазарите на, стра... на труда в отделните европейски страни. В този контекст ще трябва да се, да, да се постигне съгласие между законодател, законодателите по очерталите се спорни въпроси по директивата за синята карта. Ще положим всички усилия за обединяване на вижданията относно пътя за засилване на привлекателността на Европейския съюз за високо квалифицирани граждани на трети страни, повишаване на конкурентоспособността на Съюза на трудовия пазар и за полагане на усилия за полагане на условия на гражданите на трети страни, които да облегчат мобилността им и да ги задържат в Европейския съюз. Ефективното ползване на съществуващите европейски инструменти в областта на законната миграция, като тези регламентиращи прибиваването на студенти, научни работници, сезонни работници и други, както и въпросите на вътрешно корпоративния трансфер следва да доведе до привличане на лица с необходимите умения – съобразно потребностите на отделните страни в Европейския съюз. Силно ангажирани сме и в продължаване на реформата по общата европейска система за обежище, в това число преговорите по регламента, установяващ обща рамка по презаселване, защото вярваме, че Европейският съюз следва да остане отворен към нуждаещите се закрила, от закрила и да съхраним признатите принципи на хуманност и отговорно отношение към човешкото достоинство и човешките права. Паралелно с установяване на общата правна рамка, считаме, че следва да, продълж... да продължат да бъдат насърчавани хуманитарните схеми за прием на лица в нужда от хуманитарна закрила, основаващи се на доброволното участие на държавите членки и националните им програми по презаселване. Едновременно с това, сигурността в Европейския съюз следва да гарантира и да, да се гарантира и да, бъде, да бъдат при, приети всички мерки срещу злоупотребата с права и гаранциите, предоставени от Съюза. Предстои да видим доколко приетите през 2017 година механизми, посочени към онези предизвикателства на управлението на миграцията, които са свързани с сигурността, са способни да дадат ефективен отговор. Тук имам предвид както визовите механизми и засилени механизми за спиране, даващи, даващи на Европейския съюз възможност за временно спиране на безвизовото пътуване за граждани, които могат да представляват съществен риск в контекста на миграцията или сигурността, така и системата на Европейския съюз за информация за пътуване и разрешаването им, работата по която върви успешно и е насочена към приключване. Необходимо е да продължат и усилията за намиране на най-правилният баланс между безвизово пътуване и облегчения визов режим – както и цялостно е, продължаване на усилията за адаптиране на общата визова политика към съвременните предизвикателства. В тази област очакваме и съответните предложения на Комисията по отношение на по-пълното хармонизиране на визовата политика, като оставаме в готовност да започнем работа и по предложенията за изменения в Визовия кодекс и регламента за визовата информационна система. С тези два законодателни акта трябва да се постигне по-добро управление на миграцията, повишаване на сигурността и засилване на контрола по външните граници на Европейския съюз. В рамките на нашето председателство ще се проведе същинската работа по глобалните пактове по миграция и бежанци. Осъзнаваме отговорната си роля в дебата по миграционния пакт, който има своето значение за подпомагане на кръговата миграция чрез политики и механизми, насочени към развиване на уменията в страните на происход, реинтеграцията в трудовите пазари на завърналите се от Европейският съюз и засилване на и засилено инвестиране в страните на происход и транзит въз основа на конкретни споразумения за партньорство. Развитието е, ключов, е, развитието е от ключово значение за по-доброто управление на човешката мобилност и за справяне с е, първопричините за принудителната миграция и важна стъпка за постигане на целите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Сътрудничеството с трети страни, особено страните за, на, с страните на транзит и страните на происход на, мигра, на мигрантите, представлява неразделна част от е, всеобхватният подход към миграцията и като действащо председателство ние ще работим за осигуряване на тясно сътрудничество и отговорен и прагматичен диалог с ключовите трети страни на происход и страни на транзит. Ще насърчаваме използването на наличните инструменти като плана за действие от Валета, рамката за партньорство на Европейския съюз и специфичните партньорства на Европейския съюз с конкретни държави, които трябва да се развиват, допълнят потенциал. Считаме, че сътрудничеството с трети страни на базата на партньорската рамка следва да, по, да подпомага и изграждането на капацитет за по-добро управление на миграцията. Необходим е подход, който да донесе ползи за економиката на Европейския съюз и да осигури растеж и развитие на силно засегнатите от бедността региони, с което да спомогне за справяне с първопричините, довели до нелегалната миграция. Европейският съюз следва да предлага нови пътища за приемане, преди всичко на онези трети страни, които са готови да задълбочат сътрудничеството си с Съюза. Те трябва да бъдат готови да работят за изграждане на капацитет за управление на миграцията, както и в областта на обратното приемане на нелегалните мигранти. Затова усилията следва да се насочат и да се съсредоточат преди всичко върху региони от стратегическа важност за Европейския съюз по отношение на генерирането на миграционни потоци. Разработваните пилотни проекти в областта на легалната миграция, които представляват нова инициатива за улесняване на пътя към Европейския съюз, законна миграция, очакваме, че ще допринесат за засилване на сътрудничеството с трети страни за легален достъп до Европейския съюз ще подобрят състоянието на пазара на труда в Европейския съюз и ще намалят нелегалната миграция. Българското председателство ще подкрепя всяка инициатива, която допринася за установяване на нов, легален и желан път към Европейския съюз, като альтернатива на нерегламентираното влизане през границите на Съюза и съпъсващи го трудности и предизвикателства. Вярваме, че бъдещото развитие на миграционната политика по-специално на легалните канали за влизане в Европейския съюз, ще допринесат за намаляване на незаконната миграция и за по-доброто управление на законните миграционни процеси и сме готови да положим всички необходими усилия за постигане на тази цел. Благодаря за вниманието. който е специален докладчик на ООН по темата човешки права During my term on the mandate, which I assumed last August, I will... По време на а, моя мандат, който започна през август, ще работя за укрепване на човешките права на мигрантите. Знаете, че това е една група, която е особено уязвима и невидима. Миграцията сама по себе си не може да е проблем, нито пък мигрантите. Е, нещо различно обаче е проблема или проблемите, които възникват в резултат на неадекватните политики и практики в част от държавите. Ето защо основният въпрос е как държавите се справят с миграцията. Миграцията винаги е съществувала и ще продължи да съществува. Хората естествено търсят по-добри възможности за своите семейства и за самите себе си. Много фактори оказват въздействие върху решението да се емигрира, да се емигрира точно къде, кога и по какъв начин. Основните привличащи фактори са бедността, насилието, дискриминацията, лошото управление. Има и други фактори, които са свързани с трудовата необходимост и с събирането на семейства. Мигрантите отиват най-вече там, където има работни места и където могат да започнат да се интегрират или да създадат бъдеще за своите деца. Ето защо семейства. Мигрантите отиват най-вече там, където има работни места и където могат да започнат да се интегрират или да създадат бъдеще за своите деца. Ето защо те, много от тези работни места са на официалния трудов пазар. Много обаче, много от хората, които идват в Европа, което се намират тези сиви сектори, могат да включват селското стопанство, строителството, грижата, за тези, които имат нужда от грижа, рибарството, миннодобивната индустрия, други мигранти пък са изправени пред насилие, злоупотреби, експлоатация от страна на работодателка от експлоатация, защото могат да намерят по този начин по-добро бъдеще за себе си и за своите семейства. В економиките на глобалния север те често вършат мръсната работа. Промените в незаслужаваш мигрант. Мигрантите имат нужда от канали, които да са законови, безопасни, е, имат нужда от регулирани трудови, от, регулирани трудови отношения, от човешки права, репресивните политики и липсата на водят само до контрабанда. Държавите членки не реагират на причините, свързани с миграцията. Много често се говори за миграционна криза, за криза на политическата воля. Има различни политики на възпиране, свързани с дълги процедури за определение ЕСА и Турция или пък споразумението с Либия. Те могат да са свързани с нарушаването на човешките права. Посочен с пръст в някои от тези случаи. Решението не може да бъде да се екстернализират границите и да се пазят мигрантите колкото се може по... да извлече максимална полза от миграцията, тя губи ресурси. Ето защо трябва да има създаване на достъпни редо, госпожи и господа. Миграцията подкрепя развитието и просперитета. Имиграцията като цяло оказва ползотворно въздействие върване на популистските виждания и отрицателните реакции спрямо мигрантите. На следващо място, как да се дадат законови пътища за мигриране, чрез прогресивно разширяване на така наречената визова либерализация, като презаселване на беженците, временна закрила, събиране на семейства, предоставяне на студентски визи, на визи за пенсионери, както и да се въведат необходимите проверки за проверка, необходимите проверки на самоличността, за да може да има наистина един ефикасен визов режим. Всъщност, държавите членки трябва да си върнат контрола върху ситуацията и да го отнемат от контрабандистите. Знаете, че разглеждане на молбата за виза, отколкото да дават пари на контрабандисти, които ще ги експлуатират, Хората, освен това, предпочитат да работят на регулярни трудови пазари, дори и за минимална заплата, вместо да работят в СНОС за създаване на редовни законови пътища за влизане в страните, в които те искат да попаднат. Държавите членки трябва да разгледат различните фактори, стоящи в основата на миграцията, сред тях са, например, в някои сектори, за които в държавите членки много трудно се намира работна ръка. Когато се създадат повече законови миграционни пътища а, за, за мигранти с всякакви умения, това ще доведе до, ако може хората по-често да работят а, в светлия економически сектор, това ще създаде много възможности и за работниците, и за самите работодатели. Могат да се предвидят и програми за презаселване на бежанците, както и да се предоставят хуманитарни визи и други възможности. Знаете, че държавите членки имат много възможности за създаване на различни механизми с цел да се помогнат беженците. Както вече обясних, сивия сектор в економиката действа като магнит за незаконната миграция. Той е от полза само за тези работодатели, които искат да експлуатират и освен това привлича много миграционни работници, Тук трябва да спомена отрасли като строителството, като селското стопанство, грижата за хората, сектора на хотелиерството, рибарството, минодобивната индустрия. Много често мълчаливо се приема експлоатацията на нелегално взетите в тези сектори а пък самите мигранти мълчат, защото а, се притесняват от а, депортация или от задържане. Трябва да се предвидят съответно действия, за да се гарантира мобилността, без да се изкривяват трудовите пазари. Много е важно да има и проактивна регуляризация на процедурите за предоставяне на законни пътища за миграция. По този начин ще се справим и с експлоатацията, и с проблема на незаконните работници. Благодаря ви за вниманието. Сега нашият последния оратор. Ако искате обаче да напуснете залата, моля по-дискретно. А който иска да се изкаже, нека да ни даде знак. Някой също така е, е изгубил пръстен в залата. Моля, дайте ни знак, ще ви го върнем. Това не е шега. И, колеги, давам си сметка, че тук сред нас има парламентаристи, които имат огромен опит, свързан с миграцията в собствените си страни. И нашият следващ гост ще говори именно по тази тема. Това е, е кметът Фатма Шахин. Тези от вас, които не са посещавали град Газинтеп в, Тур... в Турция, Нека да кажа, че съответната провинция бе номинирана за наградата, за Нобеловата награда за мир за помощта си за сирийски бежанци. Те дадоха подслон на 50 хиляди души. За да сложим нещата в контекст, това са двойно повече от общо вътрешно презаселените в Европейския съюз последните две години. Така че госпожа Сахин има опит, знато вътрешно презаселените в Европейския съюз последните две години. Така че госпожа Сахин има опит, знае какво означава да се интегрират бежанците. Много се радваме, че тя е тук сред нас и е, ще й дадем възможност да сподели нейният опит. Заповядайте, госпожо Кмет. Sayın башка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 по настоящата тема. Аз ще е, дам своите предложения за това как може да се управлява най-ефективно миграцията в възможно най-кратки срокове. Благодаря за възможността да бъда тук. Нека да ви представя първо моят град, Газиантеп. Той е, е член на е, мрежата на ЮНЕСКО за творчески градове. При нас има и много история, и много опит в ресторантьорство и туризъм, свързан с това. През 2011 работихме много, за да не се случат отново, да не се повторят ужасите, е, които наблюдавахме с бежанците. Кризата, която започна през 2011, накара Турция да отвори своите врати. Седем години вече подаваме е, ръка в помощ на нашите съседи и приятели. Както каза уважаемият господин председател, ние понесохме сериозно бреме е, броят на бежанците, които приехме ние в сравнение с нашата с броя на нашето население ви показва колко тежко е това бреме. Какви е, бяха нашите политики, за да облегчим това бреме? Тук виждате градовете, които са посрещнали най-много мигранти – Основен проблем е как се управлява бюджета. Сключихме споразумение с Европейския съюз. За Европейския съюз е много важно да си спази ангажиментите. Ние очакваме да получим съответните вече договорени средства. За да се управлява устойчиво кризата, трябва всички страни да изпълняват своите задължения, включително и финансовите си ангажименти. Какво направи Газиантеп от 2011? Аз бях и министър на семейството и семейните въпроси. Работех по социална справедливост и човешки права. На базата на моят опит изготвих е, план за спешна реакция, когато ни заля бежанската вълна. Въпросът беше да създадем възможност за живот заедно, за работа заедно, за учене заедно. В Турция общините нямат е, общински училища. След кризата обаче нашата е, община трябваше да открие училища за бежанците, защото ако не го бяхме направили, едно цяло поколение щеше да остане загубено. И после да оставиме тези деца да са жертви на терористични организации, като ИДИЛ и ПКК. Също разкрихме Център за бежанците, където се занимаваме с проучвания за нуждите на бежанците. Опитахме се да ги съчетаем с нуждите на нашето общество. Общата цел на центъра е да направим така, че да интегрираме бежанците, да им дадем връзка с жителите на Газиантеп. Призовахме е, сирийските жени и деца да се включват в е, курсовете, организирани от нашата е, община, защото иначе щяхме да оставим терен за така благотворна почва за семената на тероризмът, ако не ги бяхме приобщили. Ние винаги имаме за цел да приобщаваме. И както се каза тук, много е важно да дадем възможност на хората да се включат в трудовия живот в бъдеще, а и да имат нормално човешко съществуване, да им дадем права от хуманитарна гледна точка. Правата на жените, на децата и на хората с увреждания бяха от изключителна важност за нас – Децата са си деца навсякъде, независимо къде са родени. Дали е, децата и от Близкия изток и от Азия имат същите нужди като европейските деца. И е, под тази егида трябва да от, управляваме кризата. Разкрихме детски градини и училища за децата, защото знаем, че те се нуждаят от това. Сега представете си, половината от е, населението на Брюксел е, е приотено е, в нашата провинция. Там има нужда и от е, подкрепа за обучение, и за жилища, и за инфраструктура. Имаме огромни проблеми с инфраструктурата, има проблеми, разбира се, и с образованието. Когато станах първо кмет, 107 хиляди бяха децата под 17 годишни и само 3 хиляди от тях ходеха на училище, но след 4 години с сериозни усилия успяхме да изпратим в училище от 70, 67 хиляди деца. В момента 90% от сирийските деца ходят в училище. А ако те е, бяха в собствената си страна, е, само 80% от тях ще да ходят в училище, при нас 90% посещават учебни занятия. Това е изключително важно и за тяхното бъдеще. Е, безработицата е сериозен проблем. Е, имаме една система на отворени квоти с цел да и интегрираме сирийските работници в турската система, без да създаваме проблеми на работодателите. Друг проблем, с който се сблъскахме, беше водоснабдяването. Като кмет за мен това беше основен проблем. Сега работим по един проект, който ще а, създаде над 120 е, км е, тръбопровод, е, водопровод. Това е модела на Газиантеп. За да можем да го превърнем в реалност, на нас ни се наложи да през... застроим града но бе необходимо да го направим, за да предоставим нормален живот е, на новодошлите. Преструктурирахме целият град. Миграцията е, е резултат от нещо. И ако предоставите сигурност на хората, те, ако тяхната е, родина им предоставя сигурност, те ще се върнат незабавно. Затова ние е, предоставихме възможност тези хора да живеят спокойно. От 3000 е, жители на един град, е, той в един момент нарасна на 50 000. Не би следвало да се приемат тези явления като економическо обреме. Трябва да се разглеждат като хуманитарен проблем, да се търси създаването и на сигурни зони в Сирия, за да могат хората да се приберат обратно в дома си. Това е нашият модел. Мисля, че е, Турция дава отличен пример на Европейския съюз. Ние изпълняваме своите ангажименти по споразумението от март между ЕСА и Турция. Контролираме своите граници, но очакваме и от вас да свършите това, което можете по най-добрия начин. А ако се създадат законни пътища за миграция, те трябва да бъдат и подсилени. Не следва да има дискриминация срещу мигрантите. Не може да се вземат само мигрантите, които социално-економическо и ще бъдат от полза за Европейския съюз, като младите, добре образованите. Има хора сред тези мигранти, деца, възрастни. Не можем да дискриминираме срещу тях. Ако го направим, ще дадем само почва на тероризма. За това трябва да се търсят по-устойчиви решения, да има и политическа воля от страна на Европейския съюз за намиране на глобални решения на проблема. Аз се опитах да споделя нашия модел с вас – е, модела на Газиантеп, за това, че ние се опитваме да спазим правата на децата, на хората с уврежданията, на младите, на възрастните, на всички. Нашия модел е добър и го препоръчвам. Благодаря за а, е, възможността да се изкажа. Председателят, много ви благодаря и нейният опит. Заповядайте, госпожо Кмет. Sayın Başkan, değerli komiser, değerli raportörümüz,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 е, дам своите предложения за това как може да се управлява най-ефективно миграцията в възможно най-кратки срокове. Благодаря за възможността да бъда тук. Нека да ви представя първо моят град, Газиантеп. Той е, е член на е, мрежата на ЮНЕСКО за творчески градове. При нас има и много история, и много опит в ресторантьорство и туризъм, свързан с това. През 2011 работихме много, за да не се случат отново, да не се повторят ужасите, е, които наблюдавахме с бежанците кризата, която започна през 2011, накара Турция да отвори своите врати. Седем години вече подаваме е, ръка в помощ на нашите съседи и приятели. Както каза уважаемият господин председател, ние понесохме сериозно бреме е, Броят на бежанците, които приехме ние в сравнение с нашата с броя на нашето население ви показва колко тежко е това бреме. Какви е бяха нашите политики, за да облегчим това бреме? Тук виждате градовете, които са посрещнали най-много мигранти – Основен проблем е как се управлява бюджета. Сключихме споразумение с Европейския съюз. За Европейския съюз е много важно да си спази ангажиментите. Ние очакваме да получим съответните вече договорени средства. За да се управлява устойчиво кризата, трябва всички страни да изпълняват своите задължения, включително и финансовите си ангажименти. Какво направи Газиантеп от 2011? Аз бях и министър на семейството и семейните въпроси. Работех по социална справедливост и човешки права. На базата на моят опит изготвих е, план за спешна реакция, когато ни заля бежанската вълна. Въпросът беше да създадем възможност за живот заедно, за работа заедно, за учене заедно. В Турция общините нямат е, общински училища. След кризата обаче нашата е, община трябваше да открие училища за бежанците, защото ако не го бяхме направили, едно цяло поколение щеше да остане загубено и после да оставиме тези деца да са жертви на терористични организации като ИДИЛ и ПКК. Също разкрихме Център за бежанците, където се занимаваме с проучвания за нуждите на бежанците. Опитахме се да ги съчетаем с нуждите на нашето общество. Общата цел на центъра е да направим така, че да интегрираме бежанците, да им дадем връзка с жителите на Газиантеп. Призовахме е, сирийските жени и деца да се включват в е, курсовете, организирани от нашата е, община, защото иначе щяхме да оставим терен за така благотворна почва за семената на тероризмът, ако не ги бяхме приобщили. Ние винаги имаме за цел да приобщаваме и както се каза тук, много е важно да дадем възможност на хората да се включат в трудовия живот в бъдеще, а и да имат нормално човешко съществуване, да им дадем права от хуманитарна гледна точка. Правата на жените, на децата и на хората с увреждания бяха от изключително важност за нас – Децата са си деца навсякъде, независимо къде са родени. Дали е, децата и от Близкия изток и от Азия имат същите нужди като европейските деца. И е, под тази егида трябва да от, управляваме кризата. Разкрихме детски градини и училища за децата, защото знаем, че те се нуждаят от това. Сега представете си, половината от е, населението на Брюксел е, е приотено е, в нашата провинция. Там има нужда и от е, подкрепа за обучение, и за жилища, и за инфраструктура. Имаме огромни проблеми с инфраструктурата. Има проблеми, разбира се, и с образованието. Когато станах първо кмет, 107 хиляди бяха децата под 17 годишни и само 3 хиляди от тях ходеха на училище, но след 4 години с сериозни усилия успяхме да изпратим в училище от 70, 67 000 деца. В момента 90% от сирийските деца ходят в училище. А ако те е, бяха в собствената си страна, е, само 80% от тях ще да ходят в училище, при нас 90% посещават учебни занятия. Това е изключително важно и за тяхното бъдеще. Е, безработицата е сериозен проблем. Имаме една система на отворени квоти с цел да и интегрираме сирийските работници в турската система, без да създаваме проблеми на работодателите. Друг проблем, с който се сблъскахме, беше водоснабдяването. Като кмет за мен това беше основен проблем. Сега работим по един проект, който ще а, създаде а, над 120 е, км е, тръбопровод, е, водопровод. Това е модела на Газиантеп. За да можем да го превърнем в реалност, на нас ни се наложи да през... застроим града но бе необходимо да го направим, за да предоставим нормален живот е, на новодошлите. Преструктурирахме целият град. Миграцията е, е резултат от нещо. И ако предоставите сигурност на хората, те ако тяхната е, родина им предоставя сигурност, те ще се върнат незабавно. Затова ние е, предоставихме възможност тези хора да живеят спокойно. От 3000 е, жители на един град, той в един момент нарасна на 50 000. Не би следвало да се приемат тези явления като економическо обреме. Трябва да се разглеждат като хуманитарен е, проблем, да се търси създаването и на сигурни зони в Сирия, за да могат хората да се приберат обратно в дома си. Това е нашият модел. Мисля, че е, Турция дава отличен е, пример на Европейския съюз. Ние изпълняваме своите ангажименти, по споразумението от март между ЕСА и Турция. Контролираме своите граници, но очакваме и от вас да свършите това, което можете по най-добрия начин. А ако се създадат законни пътища за миграция, те трябва да бъдат и подсилени. Не следва да има дискриминация срещу мигрантите. Не може да се вземат само мигрантите, които социално-економическо и ще бъдат от полза за Европейския съюз, като младите, добре образованите. Има хора сред тези мигранти, деца, възрастни. Не можем да дискриминираме срещу тях. Ако го направим, ще дадем само почва на тероризма. За това трябва да се търсят по-устойчиви решения, да има и политическа воля от страна на Европейския съюз за намиране на глобални решения на проблема. Аз се опитах да споделя нашия модел с вас – е, модела на Газиен етап, за това, че ние се опитваме да спазим правата на децата, на хората с увреждането, на младите, на възрастните, на всички. Нашия модел е добър и го препоръчвам. Благодаря за е, възможността да се изкажа. Председателят, много ви благодаря. Сега искаме да чуем и мнението на депутатите от националните парламенти, които също имат своят опит. Благодаря много за вашето представене. Оценяваме го много високо. Обръщам се отново към колеявките си. Първият колега е госпожа Данай от парламента на а, Унгария. Е НП. Thank you. Уважаеми членове на комисията Либи, уважаеми колеги, от името на унгарското правителство бих могла да кажа следното. Ние винавските процеси. Следва да имате предвид, че Унгария е намерила други възможности да реагира. Що се отнася до бежанците, ние имаме правни задължения. Що се отнася до мигрантите, е по-различно. Благодаря на докладчик. Аз съм била в Газиантеп. Поздравявам ви, госпожо Кмет, за отличната ви работа. Но там става дум на бремето, механизма за презаселване и Унгария беше в челните редици на тези, които се съпротивляваха си по отношение на така наречените споразумения за обратно а, връщане или приемане в Либия, но нещо като крайбрежна охрана на Либия, има само различни милиции. Тоест, това, което ние правим е даваме възможност каналджиите да разгърнат своята дейност. Ето, искам да задам въпроса към колегите от е, националните парламенти, особено от тези държави, където има така наречени инвестиционни програми или така наречените златни визи. Ако нашите правителства не правят, за да отчетеме демографския спад в Европа, но също времено трябва да имаме предвид, че така се дава зелена светлина, дава се е, златни визи на богати мигранти. Много от тях просто искат да имат достъп до шенгенската система. Визи на богати мигранти. Много от тях просто искат да имат достъп до шенгенската система. Благодаря господин Толедано от Испания, от Комисията по външни работи. Благодаря ви. Съгласен съм с каженото от господин Гонсалес. Той каза, че сме напускат своите страни по економически причини, тъй като там тези условия са ужасяващи в някои случаи, но други тръгват от страни, където има война, където рискуват живота си и те поемат пътя към Северна Европа. Те пресичат държави, каминават са по-бедни, понякога те намират проблеми и в държавите, в които пристигат, тъй като ние не сме подготвени в социално, правно, дори в, по отношение на нагласите да ги приемем. Става дума за хора, които искат да подобрят. Необходимо е да се прояви солидарност с държавите от Съюза, които са изправени пред този проблем. Трябва да се намери солидарно решение за беженците и мигрантите. Ние считаме, че е много важно да работим след по-добри условия за интегрирането на пристигналите в нашите общества. Аз съм окоръжен от работата, която се извършва в Европейския съюз. Това е нещо положително, но трябва да се обърне повече внимание на интерпарламент. Благодаря. Много от нашите проблеми в Словакия са свързани с незаконната миграция, на която ставахме свидетели през 2015 година. Оказа се по това време, че не сме подготвени за този проблем. Няма да коментирам действията на германския канцлер или пък действията на председателя на Европейската комисия, който също не реагира по най-добрия начин. Радвам се, че след две години вече сме съгласни, че трябва да елиминираме идването на незаконни мигранти в Европейския съюз и искаме да работим за законовите пътища в Европейския съюз. Искам да подчертая, между другото, че що се отнася до гражданството, държавите членки имат пълен суверенитет. Европейския съюз не може да решава на кого ще се дава гражданство. Държавите членки го правят и държавите членки трябва да се грижат за мигрантите на своята територия. Много е важно Европейския съюз да не се бърка във вътрешните работи на държавите. Отново казвам, държавите членки имат пълното право сами да взимат решенията в тази област. Освен това, държавите членки могат сами да решават до каква степен са способни да приемат мигранти и колко мигранти да приемат. Това социално инженерство от името на европейските институции Европейския съюз никак не ни се нрави. Моля ви да не налагате на европейските държави и на европейските граждани визии, които никак не са подходящи за отделните народи. Ние отговаряме за това как да се подготвят отделните политики. Барбара Спинели от Италия от името на Евро в политиките, които обсъждаме днес. Бих искала освен това да благодаря на кмета на Газиантеп, Турция и в някои африкански държави. С тази оговорка се обръщам още веднъж към кмета на Газиантеп. Текстилните фабрики използват на широка основа мигранти деца. Това се случва понякога не в Сивия. Много ни тревожи нещо подобно. Пояснете, моля. Благодаря. Сега парламента. Трия хроня метато το 2015. Ωραία. Τρία χρόνια μετά 2015 μπορούμε на συζητάμε, αλλά... Благодаря. Днес, през 2018, можем да дискутираме, трябва да дискутираме основните противоречия в Европейския съюз. Трябва да отчетем, че нашето население застарява и съответно е необходимо да търсиме работещи отвън. Но бежанците, мигрантите трябва да бъдат напълно интегрирани. От друга страна е, е необходимо да осигурим сигурност на нашите страни. И Аз съм съгласен с господин Мораеш, споделям е, неговите е, безпокойства. Проблемите са реални. Аз е, е, живея на остров Леспус, е, работя много с бежанците. всички мерки по тяхното посрещане и закрила на хората, които от години идват в Лесбос, съм запознат с тях и съм съгласен с думите на госпожа Кмета. Това е начина по който да се действа. Каня всички е да дойдат и да видят как работим на острова, как посрещаме децата, как осигуряваме здравни грижи на бежанците, как се включва и местното население – Примерно, моята дъщеря сега на 6 години, през 2015 беше на 3,5 и ме питаше защо всички тези хора идват от морето. Аз си казвам и в тяхната страна има война. И дъщеря ми отговори с невинността на децата. тя ми каза. Европейския парламент все още смята, че Семейството като такова трябва да бъде разширено като понятие и там да държава е компетентна тези правила, които в момента са в сила по силата на Дъблин. Искам да предложа, естествено, и гарантирането на сигурността на външните граници. Се вземе решение за това, кой има право на статут на беженец и с незаконната миграция и въпросите свързани с предоставането на обежище. Ние имаме голям опит, що се отнася до законната миграция. Имаме 450 000 чужденци, които работят законно в интегриране. Само, че държавите членки трябва да могат да решават сами кого да поканят на трудовите си пазари. А що се отнася до презаселването, има 60 милиона души, които търсят възможности да бъдат презаселени. Има много-много на местата, където се намират. Можем да говорим за презаселване на най-уязвимите лица. Децата, например, в беженските лагери, там където не може да се предостава адекватна медицинска грижа, но не и по други параграфи. А бяха хора, които имаха достатъчно пари и достатъчно физически сили, за да се доберат до Европа. Нека да се концентрираме върху най-уязвимите лица. Жените, децата, от нези, които наистина са в много тежко положение или са били в много тежко положение в държавите, в които доверителният фонд за Африка или проекти в областта на развитието, както и инвестициите във всички тези трети страни. Трябва да подкрепяме пазарите в тези страни. Много често нашите економически политики водят до бедност в тези трети страни, защото нашите пазари често са затворени. Тези въпроси са ясно регулирани и става дума за оценка на всеки отделен случай, а не за масова миграция. Благодаря. Благодаря. И последния представител от националните парламенти Ян Скопек от Чехия zdůraznit eh, při té naší diskuzi, že je třeba rozlišovat maso. Благодаря. Аз също искам да подчертая, че трябва да се прави разлика между незаконна миграция и привличане на добре квалифицирани работници в страните членки. Това са две напълно различни неща и не можем да ги смесваме. Това е грешка. Ако го направим, няма да постигнем и функционално решение – Чешката република иска да се работи за преодоляване на причините на миграцията, а не последиците им. Затова политиката за реадмисия трябва да бъде направена по-ефективна. Трябва да се борим и срещу трафикантите. А що се отнася до общата система за убежище, там трябва да има консенсус, защото ако налагаме някакви разпоредби, това само ще задълбочи кризата. Чешкия парламент излезе с резолюция съвсем неодавна, където се е, отхвърлят корекциите на механизма за презаселване. Страните членки трябва да са тези, които да отговарят единствено за подобни решения. А ако ще има промяна в политиката на, за обежище на общностно ниво, ние бихме ги подкрепили. Ние сме за това тези решения да се вземат с единодушие. Системата за обежище, с системата за обежище не бива да се злоупотребява. Слушайки уводните думи, останах с впечатление, че ще се търси начин по чисто административни и законови мерки незаконната миграция да се превърне в законна, но не това е начина да се справим с събитието. А, да се преодолява застаряването на населението с внос на работници отвън не смятам, че този проблем е чак толкова голям. Има достатъчно данни за раздаемост и броя на младите хора в страните членки. Благодаря. За сега изчерпахме списъка с изказващите се от националните парламенти. Благодаря на нашите гости и Темата за законовите пътища и интеграция е особено деликатна. А, що се отнася до въпроса за интеграцията, въобще европейските институции, и парламента и комисията не могат да постигнат кой знае какво. Страните, регионите, местните власти трябва да имат ангажимент за това. А що се отнася до законната миграция, няма много подготвени законодателни досиета. Синята карта вече се сблъска със своите трудности. Трябва да проявим и много въображение за постигане на решение. Европейските институции не могат да направят сами кой знае какво. Благодаря за ангажимента на, на, на представителите на националните парламенти. Благодаря и за изказванията на евродепутатите. Особено благодарности за нашите оратори Филипе Гонзалес Моралес, нашите гости от българското председателство. Вас ви очакват много трудни, но много важни 6 месеца. Пожелаваме ви всичко най-добро. Знаем, че се подготвяхте с огромни усилия за председателството и искам да благодаря на нашите колеги за всичко, което свършиха до тук. Благодаря и на госпожа Кмета за нейната работа. Тя представи един отличен пример за добра интеграция. Добре дошла сте при нас. Много ви благодаря за примера, който ни посочихте. Благодаря отново на всички колеги. Нека да кажа, никак не е лесно да се задълбочи дискусията по тези толкова чувствителни теми, но е много добре да има взаимодействие между евродепутати, националните парламентаристи и експертите. И с това преминаваме веднага към втория тур на нашата дискусия, втората ни сесия. Госпи, госпожа Интфелд, която е предвидена да председателства втората част, председателят прекъсва. Има въпрос ли? Искате да отговорите? Да, да, заповядайте. Заповядайте, заповядайте да отговорите. А, тук се постави въпроса за детския труд. В Газантеп има много деца, които работят в текстилната индустрия, поне това се каза в залата. Но аз казах, ако не се предприемат съответните защити, защитни мерки, използването на експлуатацията на деца става неизбежна. За това децата трябва да бъдат в образователната система до 18 години. За това и ние търсиме е, повишаване на присъствието на децата. Минимума, който определихме като процент е 70%. Ако Европейския съюз изпълни своите задължения и плати съответните суми, ние можем да разкрием нови училища да дадем възможност на повече деца да имат закрила. Затова не можем да само да се оплакваме и да сме част от проблема. Трябва да търсим решения. ние сме твърдо за това да има, да не се толерира използването на детски труд. Всички деца трябва да влязат в училище. Председателят, действително много проблеми се повдигнаха. Ако имате желание да отговорите, дайте ни е, знак. Разбира се, може да ви бъде предоставен отговор и в писмен вид. Следващата част от нашето заседание ще се председателства от госпожа Интвелт, но в последния момент се оказа, че тя няма да може да дойде в залата. Затова аз ще, прод... поне непосредствено в момента, затова ще продължа и аз с помощта на заместник-председателят на нашата комисия Кинга Гао. Благодаря още веднъж за това, че е готова да ни помогне в този момент. Нека да започнем сега с това да поканим нашите гости тук. И отново да ви благодаря за търпението. След щом дойдат нашите гости тук, ще започна да ги представям. So, colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. I know some of you need... Заповядайте, колеги, заемете местата си отново. Знам, че имате нужда от няколко минути почивка. Навът има и, навън има и машина, ама май не е много добре да казвам това. Ако можете, заемете want to make a start. So if you Колеги, искаме да започнем вече. Ако можете да извикате колегите си, които са навън, нека да започнем. Благодаря. И в един момент ще дам председателството, ще предам председателството на госпожа Галт, която е заместник председател на нашата комисия. Е, госпожа Инфелд има проблеми по успешност в семейството си и няма да има възможност да председателства, затова продължавам аз. И е, следващата ни е, част от заседанието е свързана с международната закрила и правните възможности за нея. Имаме свидетели как лицата, които се нуждаят от международна закрила, рискуват живота си, за да търсят убежище. Помниме всичко какво се случваше в Средиземноморието, в Егейските острови, Лампедуза, полета на път да стигнат до Европейския съюз. Знаем, че е, това са огромни проблеми, те са проблеми за всички нас. Не бива да забравяме също и всичко свързано с трафикантите. Какви могат да бъдат решенията на тези толкова тежки проблеми? Не сме наивни, не смятаме, че можем да ги решим днес, но възможността да си взаимодействаме ние, евродепутатите и националните депутати, е от ключово значение. И е много важно да продължим с контактите с парламентарна комисия, да, обсъ... да разглеждаме въпросите за презаселване и други е, хуманитарни въпроси. Голяма част от тях е, вече започват да стават и трудни и противоречиви. Много сложена е и въпроса с солидарността. Мога още много да в огромна е работата, която извършва Европейския парламент, което означава, че е, с българското председателство над 40% от законодателството, което ще се обсъжда е в тази област и е, огромна част от него е възглеждат е, огромен брой законодателни актове. Има и такива, които не се изпълняват е, там, където няма политическа воля за управляване на кризата. В това положение се намираме сега. Няма нужда да напомням на националните. Тях ще чуем първо становищата на няколко експерти. Първо ще дам думата на господин Питър Саливан, отговарящ за презаселването в Бюрото за Европа на Върховния комисар за бежанците на ООН. Много благодаря на Питър, че е тук. Че се поема ангажимент за 50 хиляди души да бъдат презаселени в Европейския съюз през 2018 и 2019. 2016 година за нас беше много важна, що се отнася предвидени за презаселване в глобален мащаб. Това са рекордни цифри за последните 20 години. През 2016 година беше прията и декларацията за мигрантите и бежанците. Там се посочва какво трябва да направим решаването в бъдеще на проблеми, свързани с бежанците и миграцията. Но еуфорията не трае твърде дълго. САЩ, където спадате сега само до 45 000 души, които се приемат. Ние също обръщаме внимание на приоритетите за презаселване. Това са държави от Централното Средиземноморие. Освен това, призоваваме за 40 допълнителни места за презаселване в глобален мащаб, за да се от, вероятно знаете, предвид на изключително сложните условия в Либия и механизмите. 257 души бяха евакуирани от Либия, също и а, за Италия бяха. Мисля, че според поетите от държавите ангажименти тази цел ще бъде постигната. Днес а, ние отправихме искане за. Освен това, ще има и нови искания в, в зависимост от ситуацията в Либия. Към анекса Нашия ангажимент с тези страни се базира на международно сътрудничество и споделяне на отговорността. И места за презаселване на 5800 души. Действително, представих много статистически данни, трудно е те. Там потребностите са огромни, но има и други населения, които се нуждаят от закрила на беженци, на беженци които не са от Сирия, това би било добре дошло. Както вече казах, съществуват и с държавите, държавите членки на Европейския съюз изключително. Благодарим за това и надяваме, че те ще продължат и в бъдеще. Това, ако наблюдаваме през последните век на законни пътища, които са свързани, да речеме, с престоя на студенти, на изследователи и прочие, и да се използват тези възможности в бъд, показва, че има спад в приема на беженци за презаселване и се надявам, че тази тенденция ще бъде потребности. Благодаря, Питер. След малко ще видим кратко видеопослание от следващият ни оратор, госпожа Морени Лакс. Тя ще говори за законодателството в областта на убежището, прилагане в момента в Съюза. Ще чуем също експертни мнения на трима парламентаристи от национални парламенти относно режима на закрила госпожа Карменали от Франция, Николс Раскабоколус от Гърция и представител от парламента в Малта Саймън, който е координатор и тук в комисията Либе. Госпожа Лакса, тя е професор в Лондон. Кинга Гал междувременно ще ме замести. Всъщност тя ще замести София Интвелд, която трябваше да председателства тази сесия. Така че благодаря много за подкрепата. И така, колеги, сега ще изгледаме видеопосланието на професор Морено Лакс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 предприемат в своите държави от Националното събрание на Франция? Благодаря съвсем набързо. Първо искам да поздравя комисията Либе за предоставената възможност на за обсъждане на някои аспекти на политиката за мигранти, която бе наложено да се реши в спешност. Що се отнася до националния дебат, спешност с една ситуация и то не само непосредствено, а в средносрочен и дългосрочен план. Тук това, което се случва в света. Трябва да се направи и разлика и между е, мигранти, е, економически мигранти и бежанци. Не трябва да забравяме обаче, че има и е, мигранти, които е, защо е, са проблемите на миграционната политика. Е, да е ясно, че тя е с поделени правомощия между Европейския съюз и страните членки и решенията се взимат с обикновено мнозинство. Трябва да се подсили и за политическа закрила не е много реалистично да се проповядва свободно придвижване на стоки без да даваме възможност за сведо... Е, свободно е, придвижване на... Euh, Нека да не забравяме и нашия опит е, да реагираме на ни е, приток на мигранти през 2015 до 2017 тук е, се налагаше да се два механизма. Първо да се е, прекрати е, стимулирането за тези е, така твърд съответните норми от е, Съюза. Около 80% от тази цифра бе изпълнена като е, квота. За момента местата пред, предоставени за презаселване. Необходимо е да има стабилна рамка и е, хармонизирана. Това е част и от пакета за убежище. Акция, макар и не перфектна, даде възможност да се спасат немалко човешки животи. Необходимо е да се продължат нужда от миграция, като се има предвид застаряването им. И е, тази миграция трябва да бъде организирана. Цеси и е абсолютно необходимо Европейския съюз да предложи обща рамка за економическа миграция е, примерно за Необходимо е всички граждани да имат политическа е, глас, защото единствено по този начин ще има възможност да бъде по, управлявана в по-голяма степен миграцията от съседни страни. Благодаря. След като изслушах всички изказвания, оставам с впечатление. Някои страни поставят акцента върху солидарността, а други върху сигурността на своите граждани, че ми... има разлика а, в а, състави на огради по границата, които а, да доведат до възпиране на а, потоците мигранти. Има движение сред населението. Необходимо е на мигрантите да им се осигуряват възможности за работа, например, в селското стопанство. Мигрантите и е, беженците не трябва като семейно състояние, също какви са езиковите им познания. Държавите членки, които не спазват своите. Европейската комисия има програма за презаселване на още 50 000. Необходимо е да се предоставя пълна информация на търсещите обежаще, семействата. Този принцип трябва да бъде спазван. Това е задължение който ни беше припомнен и от представителя. На... Има също настаняване сред частни лица. Има също доста напредък в предоставянето на здравни услуги, на предоставяне на възможности за обучение в механизма за преразпределение на беженците в Европейския съюз. Това е въпрос, който е изключително актуален. Има държави, които заделят резерви. Всяка политика, въпреки че търси компромиси, трябва да спазва принципа на